останалите продукти. Ние също така добавихме нещо важно. Още малко мълчание, нещо, което е много важно. 25% е целта за рециклирано съдържание за пластмасовите бутилки. Те са на първо място трябва да ви кажа, сред предметите, които замърсяват плажовете и океаните. 25% рециклирано съдържание за 2025 година и 30% за 2030. Това е гориво за кръговата економика, ако мога така да кажа. Относно цигарените филтри от пластмаса, целулоза, Съвета и комисията не възприеха нашата цел за намаляване на тези филтри, за което съжалявам. Но от друга страна, ще има задължително етикиране на опаковката, за да се даде информация за отражението върху околната среда за гражданите. Един фаз замърсява от 500 до 1000 литра вода в морето. Ние искаме конкретни цифри за целите, като няма да имаме общо европейски цели, държавите членки ще трябва да приведат национални мерки. Те трябва да го направят възможно най-бързо по член 4, както вече са направили Франция, Австрия, Валония, където законодателството е доста интересно. Нашето законодателство ще създаде от 30 до 50 хиляди работни места в области, където има истинско ноу-хау в Европа. Ние предвиждаме амбициозен преглед на европейското законодателство за опаковките, където имаме конкретна цел за намаляването на опаковките план за действие срещу пластмасовите микрочастици, защото тук целта са макропластмасовите частици и искаме да се създаде истинска кръгова економика в Европа с сектор за висококачествено рециклиране. И на следващо място Стигам до заключението, господин председател. Със съвета работихме съвместно Искам да благодаря и на господин Тимерман за ангажимента, на господин Вела за ентусиазма, на министър Костингер от австрийското председателство и сърдечни благодарности на госпожа Окен и, и Бойлан, докладчици в Сянка и на друг, всички други колеги от моя екип, а също и на гражданите, милионите европейци, които се мобилизираха и които настояваха да предприемем амбициозни мерки в полза на океаните, на околната среда, но най-вече за нас и за нашите деца. Благодаря. Благодаря, госпожо Рис. Сега ще дам думата на господин Тимерманс, заместник председател на комисията, да вземе думата. Уважаеми членове на Европейския парламент, това, което ние ще вземем като решение, ще ни постави начално място по отношение на действията в световен мащаб. Това ще покаже и нашия ангажимент към целите за устойчиво развитие на ООН. Никога преди не сме поставяли по такъв натиск околната среда. Никога повече не е било по-важно устойчивото развитие да се намира в центъра на всичко, което се случва в Европа и в света. Пластмасовите продукти и начина по който ще ги използваме са свързани с това какво ще се случи и с пластмасата в океаните. Ако не променим начина по който работим сега, ще задушим океана с пластмаса. Научните изследвания не могат да бъдат отречени. Наистина нещата са много сериозни. Европа трябва да покаже лидерство, да намери решение и да повиши стандарта в световен мащаб, както каза госпожа Рис, преди една година, когато обявихме стратегията за пластмасовите продукти. Излезнахме с законодателно предложение за еднократните продукти от пластмаса. Днес ще се вземе окончателно решение тук в парламента. Това доведе до въвеждането на нови бизнес решения, промени потребителското поведение и всичко това още преди законодателството да бъде прието. Един положителен сигнал – с гласуване от Европейския парламент ще подпомогне целия процес и ще подпомогне кръговата економика. Освен това, мерките ще намалят замърсяването и пластмасите в нашите морски води. Искам да поздравя Фредерик Рис и всичките докладчици и Сянка за чудесната работа, както каза тя. Ние работим заедно. Три институции от всичките три страни. Ние вярваме, че това може да бъде свършено, въпреки че отвън ни казваха, че това е почти невъзможно. Така че, Фредерик и на всички останали, благодаря ви за чудесната работа. Ще предам думата на колегите. Благодаря ти, Франс. Няма микрофон за оратора. Благодаря. Този законодателен акт е един от най- подкрепените от европейските граждани. Нашата основна цел сега е да, да сме сигурни, че амбициозните цели ще се превърнат в реалност. Това е обща задача на потребителите и властите и производителите. Всички по цялата верига ще трябва да работят заедно. По този начин ще трябва да се подобри дизайна на продуктите, трябва да имаме по-голяма информираност сред потребителите с помощта на етикетиране и ще можем да имаме по- устойчиви альтернативни. Европейския парламент настоя да има по-строги мерки, за да сме сигурни, че ще може да има по-добро управление на отпадъците от страна на производителите, които могат да подпомогнат най-много този процес. Имаме и задължителни цели за рециклиране по отношение на пластмасови бутилки. Това ще промени нещата по отношение на пластмасовата економика и ще увеличи пазара на вторични суровини. Напълно подкрепям постигнатото съгласие по време на междуинституционалните преговори. Искаме да кажем следното. Комисията може да приеме проекто акт по изпълнение, когато няма становище и това няма да бъде направено без обосновка. Също така, в много краткото време, което е предвидено за приемане на изпълнителен акт от страна на комисията, комисията има своите притеснения по отношение на това дали ще успее да спази тези срокове и накрая. По отношение на определението за биоразградима пластмаса, Имаме също забележка, тъй като това не е свързано с, с въздействието на директивата. Ние трябва да сме много горди с резултатите, защото всичко се разглежда много обстойно. Веднъж след като бъде изпълнено това законодателство, то не само ще спре и ще предотврати пластмасовите отпадъци, но ще помогне. Ние имаме и много централна роля – по отношение на това да започнем тази трансформация. Благодаря за вашата подкрепа. Искам да се присъединя към колегата Франс Тимерманс и да благодаря първо на докладчицата Фредерик, както и на всички докладчици в Сянка и на генералните дирекции. Благодаря. Домна. Благодаря, господин комисар. Госпожа Капел не е в залата. Господин Робе има думата за една минута. Много благодаря. Господин председателю, господа комисари, дами и господа. Този въпрос действително е от особено важно значение. И от моя гледна точка представлява действително карачка напред. Можехме да направим и повече, но във всеки случай постигнатото е по-добро, отколкото да останем в бездействие. Аз мятам, че крайното решение за ограничаване на времето въздействие на пластмасите за еднократна употреба е балансирано. Радвам се, че моите предложения за изменения от Комисията по селско стопанство, както и от Комисията по околна среда бяха приети. Аз бях дал предложение да се възложат конкретни задачи на отделните държави с конкретни цели, с колко процента ще бъде намалена употребата на пластмаси по устойчив и разумен начин. За съжаление, моето предложение не беше прието. Госпожа Бриан. Господин председател, господа комисари, пластмасовите изделия имат много отрицателно въздействие върху моретата, бреговете. Те увреждат риболова и човешкия живот. Трябва да се борим срещу тези отпадъци, тъй като те стигат до хранителната верига и в крайна сметка до нашата маса. Има скорошни проучвания, които сочат, че има тонове пластмасове отпадъци в Атлантическия океан – които покриват област три пъти размера на Франция, така че трябва да предприемем спешни мерки. Рибарите могат да изиграят много важна роля от гледна точка на превенцията, а също и като пазители на океаните. Комисията предлага много инициативи, включително и риболов на отпадъци. Но освен всичко това се нуждаем, освен думи, от дела. Трябва да съберем бутилките, всички пластмасови изделия и то незабавно, защото не ни остава много време. Благодаря, господин Лиза, за две минути. Либе, колеги, Скъпи колеги, замърсяването на световните океани с пластмаса е огромен проблем. Има в Тихия океан остров от отпадъци, който е по-голям от родината ми Германия и за това са нужни бързи действия. Там, където има инициативи, альтернативи на пластмасите, те трябва да бъдат заменени, като например еднократните чини, за които може да се използва картон, а там, където не могат да бъдат заместени, трябва да се ограничи употребата на пластмаси. Аз исках целта да бъде по-ясно формулирана, но сега трябва да настояваме да бъдат строги мерките спрямо държавите. Искам да благодаря на докладчицата госпожа Рис, на Карленц Флоренц и на Елизабет Къстингер, австрийската министърка, за добре водените преговори избори. От друга страна, смятам, че стигнахме твърде далеч. В някои от предложенията зелените бяха предложили да се забранят балоните. Действително трябва да ограничим пластмасовите отпадъци, но не и да лишаваме хората от а, прости удоволствия. И наистина смятам, че а, следващи стъпки са нужни. Очакваме от комисията нови законопроекти, за да се а, справим с проблема по подходящ начин. Настоящото предложение обаче е първата стъпка в тази правилна посока. Ние намаляваме замърсяването на моретата, правим крачка към кръговата економика и смятам, че това предложение ще се приеме много добре и от гражданите, така че следва и ние да го приемем с голямо мнозинство. Много благодаря. Има въпрос с синя карта към вас от госпожа Бойлан. Приемате ли? Да, заповядайте. Благодаря. Искам да попитам господин Лизе дали е доволен, че успешно се гордее с а, изключването на балоните от а, обхвата на директивата, заедно с а, техните опаковки, като знаем, че а, те са сред десете най-големи замърсители. Вместо да се помъчим а, да а, четем а, описания на етикети, сега предпочитаме да замърсяваме околната среда. Отговор. Действително смятам, че трябва да заложим на технологиите за в бъдеще. Това, което ние имахме предвид е, че ни се иска на сватби, на детски празници, забраната да се пускат в балони, вече отива малко далеч. Не ми се иска да дава сигнал, че а, урязва правото на хората да се забавляват. Господин Получи. Благодаря, господин председател. Първо искам да започна, като благодаря на докладчицата за отличната работа, която свърши съвместно с нас. Мисля, че когато гласуваме след няколко часа и приемем директивата за еднократни пластмасови продукти, ние ще направим една сериозна стъпка напред по отношение на дизайна на продуктите, разделното събиране, поведението на потребителите и повечето отговорно за производителите. Мисля, че трябва да се гордеем с това, че ще можем да свършим две неща. Първо, ще се преборим с еднократната култура. И второ, ще предпазим океаните, които са белите дробове на нашата планета. Ние насърчаваме нови производствени модели и модели на консумация, които са свързани с рециклирането. Знаем, че не всичко зависи от Европа, но Европа ни дава възможност да бъдем начело и да покажем пъти на останалите, което пък ни позволява да предприемем допълнителни стъпки напред. През последните през последните извинявайте месеци слушам невярна информация. Ние не се борим сред, срещу химическата индустрия, която е важна за нас. Напротив, вярваме, че по този начин ще подпомогнем иновациите от технологично вещество и ще променим производството и потреблението. Тоест, това е най-добрият начин да произвеждаме повече и да създадем нови работни места. Беше казано, че това изглеждаше невъзможно като цел и ето, за съвсем кратко време обаче успяхме да привлечем мнозинството в парламента и сред обществото. Мисля, че именно това е смисъла на това гласуване. Гласуването е в края на мандата на нашия парламент и това показва, че преходът към кръговата економика не само е възможен, но е и важен. Господин Демермек е с минута и половина. Е- Благодаря. За десети път в неделя имаше сериозна акция за почистване на брега. 7500 доброволци участваха и събраха цели 11,5 тона отпадъци. Два пъти повече пластмасови отпадъци от миналата година. Страхотна акция, разбира се, с видими реални резултати. Но така разбираме каква е жестоката действителност. 80% от плажовете са покрити с отпадъци и мнозинството от тях са пластмасови изделия, които идват от, потребител... от консуматорското общество. Ако не предприемем мерки, пластмасовите изделия ще са повече от рибата в морето. Нуждаем се от мерки за забраняването на изхвърлянето на пластмасата отпадъци в моретата. Пластмасата е ценен материал, но ние се отнасяме много небрежно към нея. Нуждаем се от по-устойчив подход към използването на пластмасови изделия по цялата верига на добавена стойност. Това ще е от полза не само за околната среда, но за економиката и за климата. Ще се намалят емисиите въглероден диоксид. С всяко рециклиране на пластмасов продукт се намаляват емисиите от една кола. Много е важно да постигнем заложената цел 90% рециклиране на пластмасовите бутилки и да проявим отговорност. Искам да благодаря на докладчика и на комисията за чудесните преговори и резултати. Мисля, че от доста време вече ядем пластмасови изделия. Господин Торвалд, с две минути. Так, Господин председател, господа комисари, госпожи и господа. През идните 10 години пластмасите ще ни изправят пред предизвикателства, които ще бъдат обект на дискусии. И можем да поемем по пътя на Серджо Леоне от е, филма му Добрият, лошият и грозният. Повечето от нас са свикнали да ползват пластмасови изделия. Но ако не погледнем от правилна гледна точка през правилните очила, ще се опитам, няма да видим бъдещето в правилна светлина. Използваме много различни видове пластмаса. Ако успеем да ги класифицираме по някакъв начин, ще се справим по-добре с предизвикателствата. Но комисията трябва да започне е, това изследване в рамките на следващия мандат. и тогава ще се справим с най-вредните видове пластмаса. Министърът на околната среда в по отношение на стадиона в Осло трябваше да вземе отношение към покриването на футболните игрища с изкуствена трева, което също е замърсител. Сега вече можем да заменим пластмасовите чашки на, за кафе с а, картонени. А, има и други инициативи, които, от които можем да се възползваме. Госпожа Алкен благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Рейс за чудесната работа, която свърши. Благодаря на господин Тимерманс. Наистина беше удоволствие. За втори път приемаме законодателство, което намалява пластмасите. Предния път това беше законодателният проект за пластмасовите турбички. Господин Тимерманс, можем да бъдем откровени. Най-накрая имаме разкаял се грешник, който е видял истината. И това е много по-лесно, защото това става популярна кауза. Не искам да ви обвинявам в популизъм. Може би е по-добре да говорим за ангажираност. Това е добро законодателство, добър законодателен проект, но е първата стъпка. Надявам се, че тази стъпка ще ни отведе напред. Първо да спрем да замърсяваме защото всяка минута един камион с пластмасови отпадъци се излива в нашата вода. Нека да поговорим за биоразградимите пластмаси. Всичко това води до проблеми, подобни на проблемите с обикновената пластмаса. Оксо се оказва проблем, защото се стига до микропластмасови частици. Имаме много сериозна конкуренция, трябва да намерим необходимите альтернативи и заедно можем да, спо... да, да победим. Госпожа Болен, две минути. Колеги, днес ще одобрим директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба, един от най-важните актове в Европейския съюз. И имаме добър резултат благодарение на докладчика, независимо от това, че съвета намали нивото на амбициозност. Само, че внимавайте, все още не отваряйте шампанското, защото линейната пластмасова економика ще продължи своята дейност както обикновено. Има положителни мерки предвидени в директивата, но не трябва да забравяме, че все още сме в самото начало. Пластмасовите чини е хубаво и бутилките, но се нуждаем от устойчива промяна – как ще спрем 13 милиона тонове пластмаса от това да се вливат в океаните всяка година. Бумът на пластмасата е, е защото промишлеността, базирана на изкопаемите горева, иска да се осигури бъдеще. Пластмасата ще стане ефтина и вездесъща, освен ако не се насочим към индустрията, почиваща на изкопаеми горева. Трябва да започнем да обсъждаме кръговата економика сериозно и да помислим как да залегне този принцип и да се въведе в действие. В директивата се повишава информираността за лошите пластмасови изделия, само че се нуждаем от много целенасочени мерки. Отговора на кризата не е да се прекрати използването на сламки. Трябва радикална промяна на производствените линии. Благодаря. Благодаря ви. Господин Педичини за две минути. Грация, президенте. Финалмент... Благодаря, господин председател. Най-сетне от Европейския съюз идва нещо положително. Често пъти гражданите са разочаровани, но сега се вижда как се отговаря на желанията на гражданите да се изчистят моретата и да избегнем факта, че до 2050 година в морето ще има повече пластмаса, отколкото риба. Тук става въпрос за различни видове опаковки, изделия за еднократна употреба, всички онези продукти, които, за които вече има непластмасови альтернативи. Става въпрос и за чистотата на нашите плажове. Най-сетне производителите имат задължения да събират, да обезвреждат отпадъци като фасове от цигари, например. За съжаление, директивата не предвижда обвързващи цели за ограничаване на употребата на пластмасови бутилки, например. Годишно в Европейския съюз се произвеждат 50 милиона, милиарда пластмасови бутилки в идните години ще се натрупат огромни количества отпадъци от пластмасови бутилки и е скандално, че някои евродепутати са против альтернативни решения, като например компостируеми бутилки за вода. Онези, които вземат такива решения, носят голяма отговорност, защото предотвратяват положителното развитие за в бъдеще. Благодаря. Госпожа Мелан има думата сега. Промишлената революция от 19 век доведе до истински напредък в ежедневния ни живот, но за съжаление цената на това е бума на производителност, наложена от глобализацията. Намираме се в критична точка, що се отнася до инвазията на пластмасови изделия на нашата планета по земя и в моретата. Свидетели сме на една потребителска революция. Да, трябва да се вземем с тази сложна тема на всички нива на ниво държави членки с научно-развойна дейност, на ниво производители, търсене на альтернативни материали, на заместители, информати... информационна кампания за потребителите и силни стимули за държавите членки, за да пречат на изграждането на един шести континент от пластмасови изделия на света. Благодаря, госпожа Гардини, за минута и половина. Благодаря. Мислех си, че има минута и половина. На мен ми се струва съвсем ясно, че тук има едно неразбиране. Както каза и господин Педичини, се опитваме да се справим с еднократно използваните пластмасови продукти, но има и много други еднократни продукти, така че каква ще е ползата за околната среда. Не искам да навезам в полемика за това, че 95% от пластмасата които бъдат намирани в морето, идват от Африка и Азия. Но реалността е, че това е материал, с който ще трябва да се справим крайно време. Е, господин Тимерманс, ние признаваме, че изборите не са всичко. Знам, че вие сте шпиц кандидата на социалистите, но не трябва да оформяте своята предизборна кампания около това циф... кръговата економика е много по-важна. Не можете да искате да се забранят продукти, произвеждани в Италия и това да бъде вашия предизборен лозунг. Много тежки грешки са правени през годините по начина по който сме се отнасяли към економиката, и към обществото. Много университети, университета в Калифорния, например, много учени казват, че трябва да спрем да използваме пластмаста в болниците на много други места. Благодаря. Джо Ленен, минута и половина. Ja, ich sehe das genau anders als Абсолютно съм на противоположното мнение на госпожа Гардини уважаеми господа Тимърманс и господин Вела, поздравление за тази директива за ограничаване на употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Виждаме, че тя се приема много добре от гражданите и представлява видим знак в европейската политика трябва това решение да бъде видимо и по време на предизборната борба. Трябва да са видни усилията ни да се справим с замърсяването с пластмаси. Дори и огромната част от замърсяването да идва от други континенти, все пак ние в Европа трябва да водим с добър пример и в Северно море, и в Средиземно море, и в други европейски води има достатъчно пластмасови отпадъци. Но просто трябва да сме единодушно, че, да, да сме единодушни, че не бива да изхвърляме а, без да мислим а, пластмасови изделия. И затова трябва да мислим как опаковаме изделията, трябва опаковките да могат да се рециклират, а да няма тази смесица, която а, причинява толкова много вреда. Но в всеки случай тази директива е много полезен закон, през, прият през този мандат. Господин Ван Дален, за една минута. Благодаря, господин председател. Пластмасата се използва прекалено много в днешното общество, защото е ефтина. Понякога се използва по целесообразност, друг път не, така или иначе. Тя стига до моретата, до плажовете, морските бозайници и рибата я поглъщат, замърсява се околната среда. Трябва да се борим срещу тази пластмасова супа и планина, която съществува. На първо място трябва да почистим бреговете и моретата от особено значение да се намаля броя пластмасови изделия. Между другото, те се произвеждат на базата на петрол. Ако намалим използването на пластмаса, ще намалим използването на изкопаеми горева и ще бъдем по-малко зависени от държави като Юж... Южна Аравия, които из... произвеждат нефт на първо място. Благодаря. Благодаря, господин председател. Чудесно е, че сме застанали един до друг и че се тупаме по гърбовете за това, че сме се справили с пластмасата. Наистина резултатите са много добри и въпреки това трябва да подходим критично към себе си. Що се отнася до мерките, те бяха обявени през 2010 в рамките на програмата за по-добро използване на ресурси в Европа. Очевидно, отне доста време този законодателен проект да излезе от Берлямон. И явно нещата не са достатъчно спешни. Ако нещата са толкова спешни, не можем да продължим по начина, по който сме работили до сега. Економическите политики, политиките на сближаване, всичко това трябва да бъде променено и то радикално. По отношение на сближаването, което имаме днес, нека да го използваме, за да работим заедно и да бъдем по-бързи, за да преминем по-бързо към чиста економика. Господин Гербранди, ще приемете ли синя карта от вашия колега господин Еферич? Благодаря ви за това, че приехте въпроса. Всички сме съгласни, че трябва да има промени, да се подобрят нещата по отношение на околната среда и това е важно, но производството винаги има нужда от време за промяна и непрекъснато говорим за спешност. Спешност, не смятате ли, че скоростта, с която се движим, ще доведе до загуба на работни места и ако е така, коя е цифрата, която можем да приемем? 500, 1000, 5000? кога ще започнем да разглеждаме и нуждите на производителите съобразно прерогативите за промяна. Мисля, че точно това е разликата между консерваторите и либералите. Аз вярвам в прогресивното бъдеще. Това е историята на нашето минало. Ние непрекъснато слушахме как новите технологии ще ни струват работни места, но реално това доведе до по-добро бъдеще. Мисля, че това ще се случи по отношение на по-чистата економика. Ще имаме нови допълнителни работни места и допълнително ще имаме и чиста планета. Какво повече бихме могли да искаме? Господин uh, много благодаря. Искам да благодаря на докладчицата госпожа Рис за работата и по това досие. То представлява голяма стъпка напред и както госпожа Алкън каза, тя доста време се бори с комисията във връзка с действията, които трябва да се предприемат и бяха предприяти спешни действия. Но все още не сме стигнали до целта. Както каза господин комисар, ние сме на пътя към устойчиво бъдеще, но това може да е малко повече а, за тази стъпка. Знаем, че большинството от пластмасата е в опаковките. Комисията преди две години се отказва от идеята да наложи данък върху пластмасите. И по отношение на стратегията още трябва да се предприеме. Така че трябва не само да се радваме на настоящия момент, а да призовем комисията да приеме ефективни мерки за намаляване на пластмасите. Благодаря. Колегата омържи за две минути. До 2050 година ще има повече пластмасови изделия в океана, отколкото риби. Пластмасата е на път да се превърне в първа заплаха за морския живот. Днес 5 милиарда тона пластмасови изделия лежат в океана и в околната среда. До 2050 година, ако нищо не се промени, 30 милиарда тона пластмасови изделия ще бъдат произведени. Три пъти повече от всички пластмасови изделия, произведени до сега. Нашата Земя на практика се е превърнала в пластмасовата планета. И екологичната катастрофа е сериозна. Директивата може да отбележи повратна точка – само, че на практика това е една малка стъпка в правилната посока. Трябваше един по-революционен подход, да се изработи нов подход, който да предвижда премахване изцяло на пластмасата. Мисля, че трябва да се срамуваме от това, което направихме от нашата планета. Трябва да се срамуваме пред видовете, които страдат от нашата култура на изхвърляне на всичко. Господин Реферич, две минути и половина. Much, Благодаря ви. Аз вярвам, че директивата за еднократните пластмасови продукти третира нечестно тези опаковки, които се използват за еднократно, които се използват еднократно при разнасяне на храна. Мисля, всички останали неща, свързани с директивата, са конкретни продукти, а не цяла категория. Например, това са сламки, клечки за уши и така нататък. Опаковките са единствените отделени в директивата. И въпреки това статистиката, възоснова на която се основава предложението на Европейската комисия, не показва, че тези продукти представляват сериозен проблем за морското замърсяване. Те горе-долу са от 4 до 6% от намерените по бреговете на ни отпадъци. В последния момент беше включена тази група, групата на опаковките за храна. И това се случи преди да се започне процеса на тристранните преговори. И това беше неправилна обосновка. 31% от всички, замърся, за, всички продукти намерени на по бреговете се води, че са от стиропор, но това не е вярно. Статистиката е съвсем различна. Повечето са микропластмаси и идват от риболова, от строителството и така нататък. Така че това е непропорционално. Тази мярка беше прибързана, без да има необходимата обосновка и стотици хора ще загубят своята работа. Това не са спекулации, това са факти. До 2021 в моя избирателен регион 230 работни места ще бъдат загубени благодарение на това и десетки, ако не а, хиляди европейци ще загубят своята прехрана. Правилното нещо е тези опаковки да отпаднат. Ето това е знамето на областта, в която ще бъдат загубени работните места, за които говорих преди малко. Благодаря, господин Ланчини. Една минута. Благодаря, господин председател. Ако действително искаме да направим нещо и да се справим с замърсяването на океаните чрез еднократни пластмасови изделия, трябва да създадем добра основа за това. Отпадъците от азиатски и африкански държави трябва също да бъдат събирани разделно, вместо да се изхвърлят в морето. Не бива да сключваме търговски споразумения с държави, които не спазват нашите стандарти за опазване на околната среда. Защото замърсяването на природата не познава граници. В тези държави ефтино се произвеждат пластмасови изделия, които се потребяват в Европа. Но директивата не дава стимули за производителите от Европа. Те ще бъдат засегнати от слепите разпоредби на директивата. Приемате ли въпроса синя карта, господин Ланчини? Скъпи колеги, колега, разказахте една приказка, която слушахме доста пъти в последно време. Само Европа действа. Не знам дали познавате картата на световното замърсяване и не знам дали знаете, че в Индия има вече подобен закон на директивата, която днес ще обсъждаме и гласуваме тук. Данните на Европейския съюз показват, че 85% от замърсяването на океаните са от пластмасови продукти от е, Африка и Азия. Държави, с които имаме търговски споразумения, в които не е застъпена е, околната среда. Е, освен равнопоставеността на половете, освен забраната на детския труд, трябва да включим и околната среда, за да бъдем последователни. Тук не става въпрос за забрани, а за ефективност. Благодаря, госпожа Пиети Кайнен, минута и половина. Това е много добра първа крачка за забрана на пластмасовите изделия за еднократна употреба. Но нека да не бъдем прекалено въодушевени, че сме решили проблема. Надявам се, че комисията ще направи така, че ще бъдат предприяти следващите стъпки, свързани с кръговата економика, когато бъде сформирана новата комисия. пластмасовите микрочастици, нанопластмасовите изделия, които са най-основния проблем, идват и от други източници. Те се използват в косметиката, в периодни препарати, в торове и така нататък. Те са много малки по размер и да не забравяме, че една голяма част от тях идва от текстилната промишленост. Надявам се, че комисията ще предвиди мерки и за другите сектори и при опаковките на храни също ще бъдат забранени пластмасовите изделия, тъй като те са ендокринни дисруптори. Надявам се тази работа да бъде свършена в бъдеще. Благодаря, госпожа Дали, за минута и половина. Благодаря. Искам да започна, като благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка, особено господин Паулучи. Ние заедно работихме, за да сме сигурни, че ще се стигне до законодателство, което наистина разглежда основните проблеми. Във всяка една минута съдържанието на един камион по отношение на обема отпадъци се изсипва в нашите океани до 2300 година. Това ще е съдържанието на два камиона. Важна стъпка напред е този законодателен акт и това показва какви трябва да бъдат промените в нашия менталитет. Помага да се разпространи информация сред хората сега младите и децата знаят много повече за съществуващите альтернативи. Вярвам, че има три въпроса, които сега следва да разгледаме. Първо, трябва да има мотивация за повторното използване на пластмаса, която е събрана от морето, като една известна марка за обувки, която използва рециклирана пластмаса от морето. Също така не трябва да се стига до това да се замърсяват моретата с пластмаса. Трябва да рециклираме пластмасовите бутилки в нови пластмасови бутилки или в тъкани. Сега имаме и компании, които произвеждат прибори за еднократно хранене от различни, включително и материали, включително такива, които могат да бъдат консумирани. Трябва да помогнем всички да изчистим моретата. Явно всички ще трябва да искаме да носим найлонови ризи, както едно време. Госпожа Виерик, имате една минута. Beste voorzitter, geachte collega's. Господин председател, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря на госпожа Рис голям успех се постигна. Аз работих с комисията по а, економически въпроси и от самото начало спорихме как точно да обсъждаме темата пластмасови отпадъци. Аз от, от самото начало бях убедена, че не пластмасата, а начина по който ние се отнасяме с нея е а, същинският проблем. Ние трябва да я събираме, да я рециклираме, да не позволяваме пластмасови отпадъци да попадат в околната среда. Особена отговорност имат научните среди и производителите. Те трябва да станат много по-екологосъобразни и ориентирани към природата. Европейските граждани също трябва да действат спешно и към това ги призовава тази директива и за това призовавам да приемем тази директива. Господи, госпожа Ривази, е за една минута. Скъпи колеги, крайно време е да сложим край на инвазията на пластмасови изделия за еднократна употреба. Не можем вече да чакаме. Нито седмица не минава без много бройка делфини и китове да се умрели, защото са погълнали пластмасови изделия. Седмица не минава без проучвания за отрицателните ефекти на пластмасовите микри, микрочастици в океаните. Доклада Фредерик е много добре разработен. Държавите членки вече нямат морално право да стоят с кръстени ръце. Трябва да възприемат възможно най-бързо мерки, без да се случват в зов... исковете на промишлеността, които ги шантазират с загубата на работни места. Трябва да променим сегашната култура на потребление и трябва да се запази принципа замърсителя плаща. Благодаря. Следващия оратор за една минута. Е Благодаря, господин председател. Точно както с климатичните промени, младежите са тези, които искаха промени и които насочиха нашето внимание. Говорим за Боян Слад, например, който чисти океаните и 10-годишната Лили, която се занимава с събиране на пластмаса в целия свят. Младите хора излизат на челно място в това да защитават природата и планетата. Това ме кара да съм горда и леко засрамена, защото те чистят нашите отпадъци. Отпадъците, които разрушават необратимо биоразнообразието. Тази директива е добро начало, но не е достатъчно. Навсякъде виждаме отпадъци от Кока-Кола, PepsiCo, Nestle, Marlboro, Red Bull, Unilever, Procter Gamble – това са най-често намираните отпадъци при почистване. Кога хората ще поемат отговорност? Здравето на хора, животни и природа не може да бъде жетвано в името на, проф... в името на печалбите на тези. Господин Агню, аз смятам, че несправедливо обвиняваме европейските а, производители. В член се казва, че ако приемем ако забраним оксоразградимите пластмаси, ще решим съществуващ проблем. Агенцията по химикалите изследва тези пластмаси, защото те се разграждат на микрочастици. А, миналият октомври те заявиха, че не са сигурни, че това е така. Две комисии а, се произнесоха по член 70 и 71, че не трябва да се прилагат ограничения. Аз смятам, че оксоразградимите пластмаси трябва да бъдат премахнати от член 5 преди публикуването на директивата. Господин Агнио, приемате ли въпроса синя карта от госпожа Алкен? Да. Съвсем накратко. Отричате ли, че компонентът ОКСО предизвиква разпадането на пластмасата на частици и остава в природата онези, които произвеждат тези а, пластмаси, са като производителите на гума, но отричате ли, че а, оксоразградимите пластмаси се разпадат а, на малки частици? Трябва да различаваме оксоразградимите и оксобиоразградимите. Когато разграждането свърши, вече не можем да говорим за пластмаси. Но аз е, лично съм свидетел как се разпада пластмасов е, пластмаса на малки частици, които практически са невидими. Госпожа Деле, за минута и половина. Господин председател, господа комисари, колеги, Замърсяването на океаните с пластмасови изделия е сериозен проблем. Наш дълг е да бъдем амбициозни. И мисля, че споразумението между институциите е добро. То отчита възможности за замяна на пластмасови изделия и поеме ангажимент да постигаме напредък. Искам да благодаря на докладчика госпожа Риз, на докладчиците в Сянка за свършената работа. Няма да се връщам на предложението, залегнало в текста. Подкрепям принципните насоки Радвам се на забраната за оксо разградимите пластмасови изделия на фона на това, че те замърсяват земята и океаните. Радвам се, че в крайния текст ще има стандарти за биоразградимост на пластмасовите изделия в морската среда на базата на проучвания. Радвам се, че е залегнала логиката на кръговата економика и за повторно използване. Предприятията инвестират в новаторски решения, за да се оползотворява пластмасата с, на фона на биопластмасови изделия и суровини. Но трябва да направим повече. И именно това искаме с текста. Наш дълг е да направим така, че ще бъдем на висотата на на амбициите със съответните средства. Благодаря. Следващия колега. и Госпожа Бонафе, благодаря. Младите хора, които демонстрираха по улиците през последните седмици, искаха да имаме незабавни действия. Те искаха от нас да постигнем едно по-устойчиво развитие. Европа предприема някакви действия и това е още една стъпка напред – работим по отношение на пластмасовите отпадъци по нашите брегове и в нашите морета. Борим се с пластмасовите отпадъци в Средиземноморието, където има буквално острови от пластмаса. Борим се с еднократните продукти, при положение, че имаме сериозни альтернативи, които позволяват рециклиране също времено. Насърчаваме използването на рециклираните пластмаси като минимално съдържание в новите пластмасови бутилки. Това води до кръгова економика и промяна на отношението към околната среда. Това е много важно. Ако обаче искаме да имаме сериозна нива на растаж, трябва да имаме една конкурентна економика и същевременно устойчива околна среда. Този преход ще е дълъг, но единствения устойчив начин да минем напред. Господин Гамбус, минута и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа комисари, искам да благодаря на госпожа Рис и на господин Флоренц. Те отговарят за кръговата економика. Благодаря им за работата. Пакетът за кръговата економика от 2018 година трябваше е, заедно с е, други досиета да бъде прието, включително и за приемните пристанични съоръжения. Остатъците от пластмаса не е, изчезват, но трябва да бъдем прагматични. Не навсякъде пластмасата може да се замени лесно трябва да се работи в посока иновации, трябва това да е възможно за промишлеността, така че пластмасите да се заменят от устойчиви нови материали. По този начин ще подобрим околната среда. Това дължим на идните поколения. Но стъпката към кръгова економика ще създаде и много работни места и ще създаде потенциал за растеж в целия Европейски съюз. Европейските граждани ще застанат пред урните на 26 май. Те трябва да изберат партии, които се застъпват за устойчиво бъдеще на околната среда. Господин Рево Далон за една минута. Благодаря. Няма нужда да теоретизираме. Трябва да видим само снимките с умрели китове в, в Тайланд, защото са погълнали пластмасови турбички. Земята се е превърнала в една буклучийска кофа. Така че аз се радвам, че пластмасовите изделия за еднократна употреба ще бъдат забранени от 2021 година, защото те замърсяват морската среда. Те са заплаха за биоразнообразието и стигат и до рибата, която ядем. Законодателството е първа стъпка от един нов модел на производство, този на кръговата економика. По-добро потребление на пластмасови изделия в зачитане на околната среда. Производителите на пластмасови изделия трябва да финансират един план Маршал за океаните. Това се базира на принципа замърсителя плаща. Промишлеността много дълго е смятала, че земята ни е депо за отпадъци. Не става въпрос за оцеляване на бъдещите поколения, за оцеляването на нашето, защото замърсяването ще бъде необратимо. Благодаря. Кристофер Фелнер е следващия оратор. Благодаря, господин председател. За да намалим количеството на пластмаси, най-вече в океаните, е една важна задача. 80-85% от намерените отпадъци в океаните са пластмаса. Трябва обаче да имаме реалистични очаквания какво означава нашето предложение. Няма да спрем да виждаме ужасните снимки на пластмасовите острови в морето или замърсяване по бреговете. Европа отговаря за много малка част от пластмасите, които се произвеждат и още по-малка част от тези пластмаси стигат до океаните. Само пет страни в Азия успяват да произведат 60% от отпадъците. Има още един човек, който би казал, в такъв случай нямаме отговорност. Не, всъщност имаме огромна отговорност, трябва да покажем пътя, но за да го направим, трябва да направим правилното нещо. Трябва да забраним правилния вид